комисар. Господин председател, заместник председателю, дами и господа, уважаеми депутати, аз ще се опитам да се придържам към правилата, така както бяха очертани от председателя. За мен е чест и привилегия да бъда тук, е, като определена за комисар по търговията. Надявам се, че след това изслушване ще може да подкрепите кандидатурата ми, тъй като аз отдавна мечтая да работя по тези въпроси. Международната търговия и инвестициите засягат много аспекти на живота на хората по света и има добавена стойност за съвместната работа в Европа. Борбата срещу за демократични свободи, прозрачност, отчетност винаги са били в част от моя политически ангажимент в Европейския парламент, съвета, Европейската комисия и смятам да използвам натрупани опити в търговската политика. Търговската политика има една цел, а именно подобряване качеството на живота на хората. Исторически търговията е важна част от економическия успех, доведе до един от най-високите стандарти на живот в Европа и днес помага за економическото възстановяване на економиките на страни като Испания, Ирландия и други. Освен това, дава надежда на много безработни хора, че ще могат отново да се върнат към нормалния си живот. Световната економика е все по-вързана и все повече хора зависят от търговията за свое, жи, своето изхранване над 30 милиона. И колкото по-успешна е, колко, толкова по-голям растеж ще има и толкова по-голям ще бъде достъпа ни до пазарите. Този растеж, благодарение на търговията, спомогна за борбата срещу бедността. Аз ще работя за това да се стане ясно колко важно е да се развива търговията в подкрепа на семействата и задаване на по-добър шанс за хората. Освен това, Търговията обединява хората и на човешко ниво. Затова отговора в областта на търговията е и отговор в търсенето на сигурно бъдеще на хората по света. Но това не означава, че пазарите, търговията са само цел. Те са средство за постигане на целта. И търговската политика не може да се ръководи от а, а, тесни интереси, а по-скоро трябва да допринася за постигането на по-широките интереси на обществото като цяло. Като търговски, комисар по търговските въпроси, аз ще се придържам към следните принципи. Търговската политика трябва да се ръководи от интересите на гражданите на първо място. Това означава, че трябва да сме амбициозни в преговорите, но търговската политика трябва да бъде част и, и по част от политиката за подкрепа на растежа, да подкрепим работниците в тези сектори, където има засилена конкуренция, за да могат да се възползват от новите възможности, предоставени от търговията. Търговските преговори на второ място трябва да бъдат открити и прозрачни. Всички трябва да са наясно какво е поставено на масата, за да могат да изразят своето мнение. На трето място търговската политика означава сътрудничество. Тя е гръбнакът и аз ще отстоявам търговските интереси на Европа. Ние няма да допуснем намаляване на защитата в областта на околната среда, трудото законодателство, правата на човека и други. Ние ще настояваме да се спазват правилата, които сме прияти. На четвърто място Търговията е важен външнополитически инструмент, е, насърчава нашите ценности, свободата, демокрацията в целия свят. Аз ще прилагам тези четири принципи навсякъде. Първо в работата в рамките на Световната търговска организация като либерал, аз вярвам в многостранния подход и съм убедена, че СТО трябва да доведе до резултати, както за богатите, така и за бедните страни. Многостранната програма ще бъде моят приоритет. Освен това, ще продължа преговорите на двустранна основа по търговските въпроси. Отношенията ни с Китай е наш, нашия втория по големина търговски партньор. Също ще получи засилено внимание. Ще държа на равнопоставеността. Нашите усилия трябва да са насочени и към насърчаване на развитието, включително чрез ново стратегическо партньорство с Африка. И същия подход ще приложи и по отношение на съседните ни държави отчитайки важността на търговията в геополитиката. Особена важност придобива споразумението с САЩ, трансатлантическото споразумение в областта на търговията и инвестициите, ТТИП. През последните няколко години аз следях воденето на преговорите малко отстрани и бях смаяна от това, което чувах Очаквах да чуя за 2 милиарда евро, които се търгуват всеки ден през Атлантическия океан, океан както и неизползвания потенциал на нашите отношения, които могат да създадат нови възможности и поставянето на търговския ни дневен ред в услуга на колективните усилия на Европа да възстанови своята економика в интерес на всички. Но вместо това чух, че това ще доведе до намаляване на стандартите за безопасност на храните, ограничаване способността на Европа да регулира здрав... здравеопазването и околната среда и прочие. Хората се нуждаят от уверения и аз стигнах до следните изводи, че ТТИП има съществен а, потенциал да създаде работни места и растеж е, в областта на тарифите, услугите, обществените поръчки също може да допринесе за намирането на практически решения. Така че ние трябва да обърнем внимание по същество. На второ място по регулаторната част на преговорите, нашата позиция е ясна, че сегашното ниво на защита не може да се допусне да бъде отслабено и ние трябва да а, надържим на установения европейски демократичен контрол в това отношение. Така че не може да става дума за намаляване на стандартите, а по-скоро за избягване на допълнителните разходи. На трето място има и стратегическо измерение на регулаторната ни работа, защото се създават възможности за международно сътрудничество. На четвърто място инвестиции, особено в областта на арбитража на, за инвестициите, което буди безпокойство за мнозина. Нека да кажа няколко по-общи думи а, за въпроса за уреждането на спорове по въпросите на инвестициите ISDS. Според мен е възможно да се създаде една система, която да отговори на безпокойствата на хората. Ние трябва да определяме ясни правила, за да не допускаме злоупотреба с ISDS, която безпокои толкова много хора, да вложим пълна прозрачност в системата и да направим така, че ISDS е, няма да вреди на обществения интерес. Това трябва да е основният ни принцип във всички бъдещи преговори. Според мен това беше направено от комисията в е, рамките на споразумението с е, Канада, СЕТА, което ще бъде представено за одобрение от парламента и съвета. Неговия текст вече е публикуван. ТТИП също създава възможности за включването на АСДС, затова беше замразено от, от комисията тази глава. Новоизбраният председател Юнкер се ангажира да не приема юрисдикцията на, държ... на съдилищата в държавите членки да отслабне, що се отнася до спорове между инвеститорите. Също принципа за равнопоставеност пред закона трябва да бъде прилаган и аз ще изпълня този ангажимент. Ние водим преговори, въпросът е на масата, трябва да бъде решен. Що се отнася до нашата позиция, ние участваме в широки консултации за бъдещето на защитата на инвестициите и ще видим какви ще бъдат конкретните предложения, които ще проистечат от това. Тази глава за сега е замразена и очаквам, че в бъдеще ще обсъдим този въпрос с вас. На четвърто място ще са необходими няколко месеца в началото на мандата ни, за да направим оценка на постигнатия напредък в рамките на сегашния мандат за преговорите. Аз ще представя резултатите на оценката ми преди края на годината. Но бих искала съвсем ясно да заявя моя ангажимент за прозрачността. Ние трябва да покажем, че ние не водим преговори за гърба на обществеността. Комисията положи доста усилия в това отношение, но бих искала да се направи и повече и се надявам, че ако ми се доверите, ще го направя. Трябва да има повече прозрачност по различните аспекти на преговорите по споразумението ТТИП. Аз ще следвам препоръката на председателя Юнкер да публикувам контактите ми с външни заинтересовани страни и част от кореспонденцията ни с външни страни. Аз съм готова да направя така, че всички депутати от Европейския парламент да могат да се запознаят с документите, свързани с преговорите, които за сега са достояние само на малцина. Парламента има система за използване на конфиденциални документи. Дами и господа, ТИТИП е една от важните страни на бъдещето на Европейския съюз в търговската политика на Европейския съюз, но тази политика не се отнася само до трансатлантическите отношения. Ние водим преговори, които са без прецеденти и това ще доведе евентуално до създаването на много работни места, за, ще допринесе за растежа инвестициите в Европа. Подготвяйки се за изслушването, аз констатирах в каква степен търговската политика може да бъде суха и техническа тема, но тя засяга също и всеки един от нас, нашето ежедневие, както и, ежедневие, както и ролята на Европа в света. Това е въпрос, по който всеки би искал да може да се произнесе. Ето защо това изслушване е толкова важно. При представителната демокрация като нашата е важно парламента да изразява виждането и желанията на гражданите, защото в противен случай няма тази политика да има нужната легитимност. Заедно с вас искам да развием много тесни работни отношения. Дами и господа, благодаря ви за вниманието и оставам на ваше разположение да отговоря на въпроси.